И сега пристъпваме към... Стигнахме до времето за въпроси. Първият въпрос е въпрос номер 15. Нека да информирам колегите, че трябва да приключим в 8.30, така че нямаме много време. Ще ви напомня отново в 8 часа. Първият въпрос от госпожа Готиерес Кортинес. Първо, от комисията госпожа Геген Куин. Имате думата, когато сте готова. Благодаря. Първата част от въпроса на госпожа Готиерес Кортинес се отнася за процедурата за избиране на ръководни е, кадри на съвместни технологически инициативи. Дали там има независимост? Отговорът е да избора на тези кадри следва насоките за наемане на кадри за европейските агенции. Те се прилагат за всички европейски институции и процеса за избиране на кадри са напълно сходни с тези за другите агенции. В такъв смисъл за всички европейски институции Процесът се базира на компетенции и заслуги и гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Комисията и нейния виш персонал, както в комисиите за преправителен подбор, така и по време на консултациите и назначенията, прилагат тези е, принципи и даване на предимство на представители на индустрията, единствено когато те имат право на глас. Так, защото част от е, финансирането на някои от тези съвместни технологични инициативи се покрива от индустрията. Става дума за технологии, за нано, нанотехнологии, някои компютърни проекти в рамките на частно-публични партньорства. Във втората част на въпроса се пита дали се, предви... Е, се отчитат ангажиментите на Европейския съюз за подкрепа на малки и средни предприятия. Отговорът е да. Защото, както казах по-рано, е, според насоките ние наймаме кадри според тяхните достоинства и заслуги. Така че критериите за подбор на персонал отчитат тези принципи. Изпълнителният директор и персонала изпълнява принципите, етичните принципи на служителите на Европейския съюз и те не могат да а, изразяват подкрепа за малки или средни предприятия. Като се има предвид обаче това, е, трябва да се знае, че е, има законодателство, което подкрепя малките и средни предприятия и съответно дава възможност те да бъдат представени. Сега господин Гарида. Благодаря, господин председател. Парламента и комисията споделят е, тази загриженост но а, всъщност а, комисарката ни а, насочва в друга посока. Това са процедури за подбор, които трябва да се спазят. Освен това, лицата, които са избрани, не трябва да принадлежат на тези предприятия, които са включени в съвета. А тук се отделя 470 милиарда евро за използването на това гориво и това лице е заменено от друго от Тойота, т.е. от голяма промишлена фирма. И всъщност тук има логика, която трябва да се спазва, така че обръщам специално вниманието ви на това. Обръщам внимание, че имате само половина минута за допълнителни въпроси. Госпожо комисар, искате ли да отговорите? Да, да, определено. Аз ще следя, както вие ме помолихте за това. И мисля, че трябва да е ясно, че всички съвместни технологични инициативи и разходи за тях частично се покриват от индустрията в рамките на публично-частни партньорства. И е, когато се назначава изпълнителният директор, насоките отчитат този момент. Е, има си обаче разпоредби за е, е е, представителите на европейските институции, които имат винаги мнозинство в комисиите по избор на кадрите. И обикновено един член от всяка от трима във всяка комисия има право да гласува и има право да има един наблюдател от индустрията, но той няма право да гласува. А шесте члена на комисията по назначение са представители на европейските институции. По съответната инициатива, която вие споменахте, там има трима души на представители на малки и средни предприятия. Тези изисквания са разписани в регламента за тези предприятия и смятам, че разпоредбите се изпълняват, но както ме молите, мога да ви обещая, че аз ще следа отблизо този процес. Благодаря. Сега преминаваме към въпрос 16. Госпожа Сенишин. Става дума за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека. Отговор ще, дойде, ще даде господин Шемета. Когато им сте готов, господин комисар, моля. Honorable member. Уважаеми депутати, присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за човешки права и основни свободи няма по никакъв начин да промени начина на управление на Европейския съюз и решенията на Съда на Европейските общности. Това означава, че споразумението може само да а, създаде допълнителни задължения спрямо конвенцията и а, да ни накара да подпишем и е, допълнителния протокол, който поне сега вече беше ратифициран от доста е, институции и контролира отделните органи на Европейския съюз, но не засяга е, директно действията на отделните държави и членки. Няма никакви планове да се въвеждат допълнителни механизми на европейско ниво за прилагане на подобни разпоредби тъй като няма правно основание за подобна постъпка. И протокол 8 от Лисабонския договор изисква, че подобно присъединяване към конвенцията няма по никакъв начин да засегне правомощията на институциите или на държавите членки във връзка с тази конвенция. Това а, е свързано не само с основните задължения на държавите членки, но също така и с а, методите на правосъдие на а, Европейския съд за човешки права и прилагането на решенията. Благодаря. А сега госпожа Сенешен за допълнителен въпрос. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря за неговият отговор. За съжаление, това не е удовлетворителен отговор, поне за мен. Говорим за подсилването и контрола на, за решенията взети от Европейския съд. Аз лично Поставих този въпрос относно съда, Европейския съд за човешки права. И по-специално полския случай при обучаване в етика. Госпожо, мисля, председателят прекъсва изказващия се, мисля, че а, имаме въпрос, който е зададен, вие се отклонявате. Комисаря има думата. Ще се опитам да отговоря на този въпрос когато държавите членки спазват европейското общностно право, те трябва да спазват хартата и общите принципи на европейското право. Всяка, а, всяко нарушаване на това задължение може да доведе до а, процедура по член 258 а, от европейските договори, кои... това ще бъде наложено от съда. Целта е европейската общност, европейските институции да наложат спазването на фундаментални човешки права. Но извън тази област европейските институции нямат специфични правомощия, свързани с човешките права. Е, бихме могли евентуално да наблюдаваме дали държавите членки спазват човешките права или дали отговарят на решения взети от, човеш... Е, от съда по човешките права. Това е. Благодаря. Госпожа Геринген. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря, господин председател, господин комисар. А, доколкото разбирам, трябва да се присъединим към тази конвенция, но тук най-важното е отношението между а, Европейския съд по човешки права а, и Европейския съд. Как трябва да се тълкуват подобни случаи? Госпожа... Благодаря. Технически аз разбирам отговора на господин комисаря, но от политическа гледна точка, от гледна точка на ангажимента към човешките права, той е безсмислен. И подкупава член 6 и 7 от договора, където се казва, че Европейския съюз и неговите страни членки ще спазват Конвенцията за човешки права. И е, действително, ние, този член се формулира именно за да не се нарушават човешките права в страните членки. И затова как, господин комисар, може да дава такъв отговор по член 7? Ние имаме нужда от механизъм за мониторинг. Мисля, че именно това показва защо комисията е толкова слаба за, в следенето на това как страните членки спазват човешките права. Uh, uh, well, negotiation, uh, negotiation... Преговорите трябва да направят така, че да има вътрешен контрол в смисъл, че решенията на Европейския съд отговарят на духа на конвенцията. И особено кога се отнася до дела, свързани с европейски институции или агенции. Европейския съд обаче не може да се произнася за съвместимостта на процедурите. Тази възможност проистича от принципа за субсидиарност и не следва да се получават твърде големи закъснения по тази процедура. Благодаря. Мисля, че няма да получите по-пространен отговор в момента. Ако може да получа отговор на моя допълнителен въпрос по член 6 и 7, как тълкувате вие тя, господин комисар, като давате такива въпроси и за това как могат да се преследват нарушения на човешките права в страните членки. Мога само да ви информирам, че работата в съвета в Европа продължава за подобрение на изпълнението на решенията в областта на фундаменталните права, т.е. работи се по този въпрос. Както казах, да се надяваме, че не, няма да продължи твърде дълго, казва председателя. Благодаря. Сега въпрос 17 от господин Папа Николао. И отново господин Шемета има думата. Uh, Благодаря. Потвърждавам, че комисията миналата година представи на съвета предложение за споразумение между е, европейските страни и Лихтенштайн за борба с всички е, незаконни дейности и избягване на данъци. Комисията също представи на съвета проекто мандат за откриване на преговори за подобни споразумения с Андора, Монако, Сан Марина и Швейцария проекто споразумението с Лихтенштайн и проекто Магдата очакват своето решение в съвета, защото някои страни все още имат политически резерви. И искат също така да се направи преразгледане и на директивата за спестяванията в Европейския съюз. Във всички случаи нашето мнение е, че проектомандата не трябва да е заложник на работата по ревизиране на директивата, особено в момент, когато е изключително важно да защитим нашите общи финансови интереси. Комисията няма конкретни информация, че е, има изнасяне на пари с цел избягване на данъци конкретни данни, но считаме, че тези споразумения ще ни дадат възможност да имаме по-добра информация и да се създаде и по-добро управление в областта на данъчното, на събираместа на данъци, като се засили обмена на информация, има и по-добра, по-справедлива данъчна конкурентност, така да се каже. Ние търсиме споразумение с възможно най-голям брой трети страни на базата на сътрудничество и прозрачност. Съвета приема тези принципи, знае, съгласен е, че трябва да търсим възможно най-широка географска основа за постигането им. Проекто споразумението с Лихтенштайн и проекто мандата са един основен принцип, пример за нашия последователен подход, защото те ще дадат възможност да е правила за обмяна на информация и сътрудничество в борбата с избягване на данъци и финансови измами. Комисията работи също и за налагане на своята политика за прозрачност, обмен на информация и лоялна конкуренция в областта на данъчното облагане. Най-вече чрез инициативи за подобряване на административно сътрудничество, кодекса за поведение при, в данъчната политика и сътрудничество с страни в, по темата за данъчно управление и подобряване на данъчното, на дейността по данъчно облагане, по данъчна събираемост. Ние също си сътрудничим с международни организации, търсиме обмен на информация и разработване на нови политики. Благодаря. Господин Папа Николао, допълнителен въпрос. Благодаря ви, господин комисар. Според това, което вие току-що ни казахте и текстовете, държавите членки по пътя на собствената си процедура за проверка не могат да се справят с този важен проблем. Този тип изтичане на данъци пречи на развитието и води до капиталови потоци в зависимост именно от това изтичане на данъци. А в Япония или САЩ има не толкова строги правила, но по този начин данъчните убежища не са толкова привлекателни. Но това не може да бъде приложено в държави, в които няма надзорен механизъм. Каква е стратегията на комисията? Какъв е пътя, по който тя възнамерява да тръгне. Господин комисар, бихте ли отговорили на този въпрос? Първо, трябва да кажа, че когато се водиха преговори с трети страни, ние всъщност водим преговори от името на, 3, на 27-те страни. Това е един многостранен подход. Когато Особено пък, когато става въпроса за укриване на данъци или данъчни убежища. Ние се опитваме да погледнем нещата от най-различна перспектива, особено свързана с а, данъчните обежища. И е вярно, че тези, които се опитват да укрият по някакъв начин данъци, се адаптират много бързо към контрола, който оказваме. И ние се опитваме да прилагаме този кодекс на поведение не само спрямо европейските страни, но да насърчаваме и трети страни, наши партньори, да прилагат този а, принцип. Това ще ни позволи да напреднем в областта за борба с данъчните обежища. Има също така и две други допълнителни а, изказвания. Господин Земка и господин Кели. Първо господин Земка. Благодаря, господин председател. От това, което казахте, господин комисар, планът е добър. Но има държави членки, които го блокират. вие не мож, няма, няма да ги назовете лично, това разбирам, но бихте ли ни казали а, какви са техните аргументи против? Предполагам, че все пак има някакво, някакви логични аргументи. А сега господин Кели. Благодаря, господин председател. Тази сутрин казахте, че е, прилагаме а, подобни, казахте, че прилагаме подобни споразумения и с трети страни а, и че на такъв е примерно, в някои отношения с Норвегия и други. А, как обаче ще насърчите страните от Европейския съюз да спазват подобни споразумения? Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Благодаря. Относно тези споразумения, нека да ги назова европейски споразумения. Има две държави членки, които все още имат политическа резерва по предложението и искат този проблем да се разгледа в пакет и предложенията да се свържат с директивата за спестяванията и също така за взаимното сътрудничество. А също така и да се продължат преговорите е, в този общ глобален пакет с другите държави членки. Надявам се, че Белгийското председателство ще продължи да работи по този въпрос. Всъщност то го, пред... то го направи свой приоритет. Надявам се да има постижение. За вторият въпрос, началото на въпроса не беше особено ясен. Господин Кели, Бихте ли преформулирали накратко вашия въпрос? На първата част не е била ясна. Да, британските депутати казват, че извън Европейския съюз всъщност нещата са много по-добре и страни като Норвегия и Швейцария се възползват великолепно от тях. Не мислите ли обаче, че те получават особено прекалено много и дали не трябва да променим нашия подход към а, тези две страни, да, да ги насърчим те е, да дойдат към нас? Защото иначе други държави също ще пожелат да са извън Европейския съюз, както е освен Швейцария и Норвегия. Благодаря. Няма, няма да коментирам дали, например, Великобритания ще бъде по-добра ситуация вън или вътре в Европейския съюз. Нека сами да си правят коментарите. Но относно а, данъчните обежища, относно конкурентоспособността, относно Норвегия, например. Имаме процес на преговори, който тече в момента има значителен напредък в тази област, така че надявам се да постигнем споразумение с Норвегия по тези въпроси. И така, както казах в уводните си слова, поискахме от съвета да ни даде правомощия за водене на преговори за подобни споразумения с Швейцария. При все това сега ситуацията е такава, че е, обсъждаме настоящия пакет от три директиви и е, това засяга и Лихтенштайн най-вече. И когато тази част от пакета бъде е, разрешена, ще имаме правомощия за преговори с Швейцария. И с други европейски държави, които не са част от Европейския съюз. А, вече се сътрудничим с Швейцария по друга тема относно прилагането на етическия код индекс при бизнес облагането. Съветът поиска от нас да започнем диалог с швейцарските власти относно прилагането на тези принципи за кодекс на поведение. И комисията вече започна този диалог миналата седмица с швейцарските власти, така че след известно време ще мога да ви дам повече информация за напредъка по този въпрос. Благодаря, казва председателя. А сега въпрос към госпожа. Извинете, въпрос 18 е оттеглен. Пристъпваме към въпрос 19 от господин Поселт. И комисарят, който отговаря, е господин Фюле. Добре е дошъл, господин Фюле. Имаме 20 минути, отпуснати на комисар, така че ще мога да взема само около 4 въпроса, отправени към господин Филе. Господин, въпрос 19. Господин Филе, готов ли сте да отговаряте? Благодаря. Uh, um, Благодаря. Европейската комисия е наясно с ситуацията с економическите условия в Сърбия и граничния район. Този регион не е развит. Комисията предоставя значително финансова помощ на Сърбия от 2000-та година, като целта е да се намалят неравноправията между Южна Сърбия, неравенството между Южна Сърбия и другите райони по отношение на публичните услуги и да се даде възможност тази област да участва активно в рамките на държавата по отношение на инвестиции, планиране на инфраструктура и така нататък. Що се отнася от трансграничното сътрудничество и инструмента за помощ, това ще зависи от е, напредъка в взаимоотношенията между съответните е, страни е, в процеса. Ние, разбира се, ще подкрепим, ще продължаваме да подкрепяме проекти за създаване на правова държава, инфраструктура, като използваме инструмента EOLEX за мисията в Косово както и дейността, които подкрепяме в Косово, в Сърбия и в бившата Югославска република Македония и Косово. Що се отнася до Косово? Кому... Съобщението на комисията от октомври 2009 съдържаше ред важни предложения, които съвета от 2009 ни поиска да прилагаме в резултат Косово ще получава финансиране за трансгранично сътрудничество и проекти по този въпрос в края на тази година. Компонент 2 на програмата АИПА ще се прилага както за Косово, така и за, Македон... за бившата Югославска република Македония. Също така възнамеряваме да включим Косово и Черна гора от следващата година в този инструмент. Ще наблюдаваме отблизо инициативите поети в тази област посредством структурния диалог с властите и годишните доклади. Един такъв доклад ще бъде публикуван през ноември 2010. Това е отговорът ми. Благодаря. Господин Посълт, имате думата. Благодаря ви много за отличния ви отговор, господин комисар. Вие сте от един европейски регион и тъй като все още не са отворени границите в този регион, за който говорим, ние трябва да стимулираме трансграничното движение, така че хората да не чакат на дълги опашки, ако искат да отидат в друга страна, да могат да пътуват, да могат да отидат в болница. Така ли, иначе те трябва на по-добри условия, защото страдат много. Благодаря ви много. Това ще бъде един от моите приоритети. Разбира се, нямам време да говоря в подробности за трансгранично сътрудничество именно за този регион. Въпросът, който повдигате, вече е предмет на консултации от моя страна в съвета за регионално сътрудничество. След е, една конференция, конференция в Сараево. Така че то ще е елемент от нашата работа с страната и с регионални организации, които могат да ни помогнат за решаване на тази цел. Благодаря. Два допълнително въпроса. Господин Тюнтас, моля. Благодаря, господин председател, господин комисар. Знаете, че в Косово ситуацията е крайно напрегната. Имаше хвърлени гранати срещу манифестиращи, срещу управлението в Митровица. През юли ще дойде на решението на Хакския съд за независимостта на Косово. И този въпрос може ли да бъде избегнат, защото има провокативен характер? Господин Папа Никола, 30 секунди. Благодаря, господин председател. Въпросът за трансграничното сътрудничество е особено важен и за това аз благодаря на комисаря за неговия отговор. Независимо от това, бих искал да посоча факта, че е недопустимо а, това, а, което в, а, в момента е записано на екрана на парламента – името на тази държава е бивша Югославска република Македония. Това е официалното наименование на тази държава. Знаете, че има преговори между бивша Югославска република Македония и Гърция, за да се реши този въпрос и е недопустимо при такава официална дискусия на екрана да фигурира това, което е записано. Thank you. Thank you. Благодаря. Комисаре, имате думата. Отговорете. Благодаря, господин председател, за дадената ми възможност. Е, и така. Когато говорих с премиера Горевски и премиера Папандрео, мога да потвърдя след тези разговори, че проблемите, които бяха повдигнати от уважаемите депутати на, намират постепенно своите решения. И се надявам, че ще разрешим в най-скоро време този проблем. И евентуално това ще позволи на Скопие да поиска да отваряне на, на преговорите за присъединяване. Преди няколко седмици бях в северната част на Косово. Там се откри а, Европейския офис а, и разисквах с а, тамошните власти какво може Европейския съюз да направи за гражданите на Косово и също така за останалите граждани на останалите страни в района. Целта е да нямаме едно изолирано място, без възможности предоставени на гражданите. И тук а, беше казано, че преди а, крайното решение на съда трябва да избягваме всякакви действия, за да, направим, за да не направим ситуацията още по-експлозивна и а, висше представител Катрин Аштън и проведе един телефонен разговор след този трагичен инцидент с а, властите в Белград и ги призова да продължат една политика на въздържане от всякакви а, действия, докато не излезе решението на съда. Благодаря, казва председателя. И така. Автора на следващия въпрос, госпожа Карлос, не е тук. Така че въпросът отпада. И стигаме до въпрос 21 от господин Шунтас. И така, въпрос 21, господин комисар. Моля, когато сте готови, да дадете отговор. Моля. Благодаря я, господин председател. Тук а, ние използваме всички възможности а, да призовем Турция да прилага протокола по споразумението по присъединяване и съответно да се премахнат всички а, препятствия пред свободното движение на стоки, включително и а, а, ограниченията и правилата, свързани с транспорта през Кипър. А, имаше един съвет и декларация на съвета на Европейския съюз от 2005 година. Целта е да се изготви един обективен доклад по напредъка и ако няма напредък, съответно да се отбележи. Всичко това се спазва през изминалите години и Извинете, господин комисар, господин, господин Поселт, казва председателят. Господин Поселт, а, бихте ли си свалили слушалките? Моля ви. Защото прекъсвате, доколкото виждам, комисаря. Да, благодаря. Благодаря, господин председател, казва а, комисаря. А, е, съветът успя да направи оценка на ситуацията и да извлече нужните е, заключения. Благодаря. Господин Шантец, имате думата. Ευχαριστώ кирие Πρόεδρε. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за отговора, който направихте. Един допълнителен въпрос, ако позволите. Неодавна в една декларация господин Кристоф yes президент на републиката, каза, че се отварят нови глави за присъединяване на Турция относно пристанището в Амагуста, което пристанище да действа под егидата на Европейския съюз. През 2006 година беше направено подобно предложение и Обединените нации дадоха положителен отговор. Бих искал да знам какво е вашето отношение по повод на този въпрос. Uh, Тук има ред е, въпроси, които са поставени на масата с цел да се търси едно общо решение на кипърския въпрос. Ролята на комисията е напълно ясна по този въпрос. Ние не само подкрепяме процеса, воденото ООН и подкрепяме двамата лидери в търсенето им на решение на този въпрос. Ние също изпратихме председателя на комисията, т.е. неговия личен пратеник, да подпомогне дискусиите с мерки, свързани с Европейския съюз. Има и други елементи, които в момента може би не се дискутират директно, но са е, свързани с същата тема. И това е един от въпросите, който вие повдигате. Ролята на комисията е да призовава двете страни и други страни, които са заинтересовани въпрос, от въпроса да се търси решение и то творческо решение, да се търси а, достатъчно творчески отговор на проблема. Тоест комисията оказва своята помощ. И ние много се надяваме, че в проблема, който вие коментирате, ще бъде решен в рамките на текущите дискусии. Прави да се върна към а, допълнителния въпрос на господин Кели. Нека да ви припомня, че трябва да приключим в 8.30, не само защото това е предвидено в дневния ред, но и преводачите трябва да имат време да хапнат нещо преди да започнем заседанието в 9 отново. Сега господин Дегухт ще започне да отговаря около 8 и 4. Въпроси 27, 28, 29, 30 и 31 не са допускат и комисар Дегух ще започне с въпрос 31 от господин Тарабела. 32, извинете. А въпросът на господин Кроли не ни е известено дали има заместник на господин Кроли, така че няма да отговаряме на този въпрос. Господин Галахър, ще прата някой да коментира с вас от, моите, от персонала при мен. И сега, господин Кели, допълнителен въпрос. Госпожа Магинес, процедурен въпрос. Ако колегите е, считат, че въпросите по Меркосур не са депостуми, защото не са добри, не разбирам какъв е проблема. Те не се допускат, защото поставяме този въпрос в дневния ред четвъртък ли? Ние искаме този дебат от много отдавна и, и отдавна насто, настояваме за двустранни преговори. Затова смятам, че трябва да допуснете тези въпроси. Не съм само аз, много колеги искат да поставят тези въпроси. Искам да бъде е, записано, че е, отправям запитане защо смятате, че не са допустими тези въпроси, след като и има такава тема в дневния ред четвъртък. Господин председател, аз няма да ви забавям. Аз абсолютно съм зад госпожа Магинес по проблема, който тя представя. Смятам, че е, е абсолютно възмутително. Темата е много пърлива и трябваше да получим отговор тази вечер, защото по този начин ние ще имаме по-добра възможност да дискутираме четвъртък. Да, знам, че вие сте подали съответни устни въпроси и вие успяхте да сложите този въпрос в дневния ред в четвъртък, така че тогава ще имате много по-голяма възможност за дискусии. Затова ще спрем до тук. А сега господин Галахър. Господин председател, ние съобщихме на председателя, че аз ще представя въпрос на господин Креди. Да, но господин Кроли не ни е, е, уведомил за това и ми каза, че това е процедурата. Изчакайте, ще видим какво ще направим, господин Галахер. Просто малко търпение. Господин Кели, последен допълнителен въпрос към въпроса за господин Чунтес. Аз повече се интересувам за въпроса с кипърските атлети. Ако може господин комисар да коментира, аз съм спортист и смятам, че не бива да има граници за атлетите. Трябва, границите трябва да са само техните възможности. Та, Олимпийския съвет е, се опитал нещо да направи, но е, може ли всъщност единствено комисията да решава по тези въпроси? По този въпрос, господин председател, искам да кажа, че проблема за изолирането на турските атлети от Кипър трябва да бъде решен по вътрешния диалог в е, Кипър, конференцията, която търси решение на проблемите. Аз споменах за това. О, не предлага възможност за подебни разговори и ние нямаме компетенции да се намесваме в такива случаи края на краищата тази ситуация е продукт на неразрешените проблеми. В Кипър ние се опитваме да подкрепим лидерите на двете общности в е, техните преговори, както казах. Един, едно бързо решение на кипърския въпрос ще реши и въпроса, който вие повдигате – но мога да добавя, че е, турските атлети трябва да имат право да решават свободно за коя федерация да действат, да работят. Както казах обаче по-рано, това е въпрос от вътрешния диалог в Кипър. Благодаря. Сега въпрос 22, господин Мичел. Господин комисар, когато сте готов за мира в Близкия изток, моля. Thank you, благодаря, господин председател. Европейският съюз е един от основните актьори на основно действащи лица в мирния процес в Близкия изток. Ние действаме на политическо ниво. В това отношение имаме двустранни отношения с всички партньори в региона. Европейската добросъседска политика също ни дава инструменти – и, е, те се зависят зависимо от нуждите на отделните държави. Едновременно с това, тези срещи, които водим, ни позволяват да имаме една стабилна база за редовни преговори, включително и преговорите за мирния процес в Близкият изток. Ние се срещаме и с палестинската страна, и с израелската страна и обсъждаме различни аспекти, политически въпроси, дискусии по определени случаи, по нарушение на човешките права, специфичната ситуация на място а, и нашите, нашите а, представители работят на място. А, ние непрекъснато получаваме информация и споделяме становищата си. На чисто а, практическо ниво Европейския съюз иска да има още повече подкрепа за този район Например, Европейския съюз, е един от основните а, подпомагащи изграждането на палестинската държава. А също така и а, подпомагаме бежанците в а, този район. Европейският съюз винаги е подкрепил един многостранен подход към мирния процес в Близкият изток е, Средиземноморския съюз също представлява различна, различен а, тип форум, на който да се дискутира а, мирния процес в Близкият изток. Европейския съюз заедно с Русия, с, с, с Обединените нации, Съединените щати. Това е квартета, четворката, която всъщност води преговорите и осъществява преговорите между Израел и Палестина. През март 2010 година съдът реши, че трябва да има едно общо решение, което ще бъде издадено след 24 месеца. Благодаря. Господин Мичел, комисарят тревожи ли се, че арабските държави в Близкият изток всъщност никога не изпълняват а, своите ангажименти за хуманитарна помощ в района. Те мисля, че го направиха само веднъж през, някъде към средата на 90-те. Докато а, европейските накопаци дори и в подобни времена на криза си спазват своите ангажименти. А, Вчера имаше представители на смесната комисия, а също така и представители на неправителствени организации, които се опитват да окажат влияние и натиск върху израелските власти, но се провалиха, не успяха. И какво ще стане сега? Ще има един двустранен подход. Едно време с това пък имаме някаква пътна карта за действие. Нямаме ли по-скоро нужда от едно ново послание, което да обедини израелци и палестинци в региона? Благодаря. Уважаеми господин депутат, нека да кажа, че трябва да използваме всички възможни средства, които, с които разполагаме и евентуално да намерим нови за процеса близ, мирния процес в Близкия изток. Това е много специфична област, в която ние се сътрудничим с Катрин Аштън, върховния представител по външна политика на комисията. Това е област, в която все пак се надяваме да видим резултатите от създаването чрез Лисабонския договор на тая външна служба на Европейския съюз. И също така да видим плодовете на нашите инструменти за външната политика и политиката за сигурност. Относно първата част на вашия въпрос, горд съм, че Европейският съюз е един от най-големите дарители – и също така съм горд, че Европейският съюз изпраща тази помощ най-вече с граждане на една държава. Едновременно с това се тревожа, че други държави, най-вече тези в региона, не правят достатъчно, за да отговорят на изискванията и на ангажиментите си. Благодаря. Um... Okay, please. Yes, it's all right. If you heard what you... Perhaps, perhaps, for the sake of good order, can I, Mr. Mitchell, would you mind? Господин Мичел, бихте ли използвали микрофона, за да повторите въпроса си? Извинете, господин председател. Да, относно посланието, което трябва да бъде комуникирано по друг начин, защото НПО-тата всъщност са част също от нашата дейност. не трябва ли наистина да има някаква нова форма на комуникиране на посланието? господин председател. Мисля, че отговорих на този въпрос, господин председател, каза комисаря. Мисля, че отговорих в началото на първият ми отговор. И казах да, имаме нужда от нови методи. В дискусия с а, тясно сътрудничество с върховния представител на Комисията по външната политика. Но в този специфичен регион трябва да комбинираме абсолютно всички инструменти, кои, с които разполагаме след а, Лисабонския договор и след създаването на външната служба. Благодаря, господин Дейвис. Благодаря. Нашия специален представител Тони Блеер ни остави впечатление, впечатлението, че Израел е твърде е, го, готов да облегчи блокадата в Газа, но днес не разбрахме, че всъщност, макар че в момента се предоставя храна в е, Газа, е, хората не могат да купуват, защото нищо не влиза там и няма работа, няма доходи и хората не могат да имат никаква перспектива, никакви работа. Така че всички тези твърдения са измамни. Ние настояхме миналата месец да престанем с думите и да започнем да действаме нещо посредством споразумението за асоцииране. Комисията има възможност да упражни натиск върху Израел. Кога ще видим е, в един момент комисията да направи нещо така, че Израел да не облегчи напрежението в Газа? Господин комисар. Да ви кажа честно, аз не мисля, че споразумението за асоцииране е най-добрият начин да притискаме някого. А, господин депутатът е наясно, че Израел има желание да подобри отношенията си с Европейския съюз, да получи прев... привилегирован статут, но също така по причините, които вие споменахте, те няма да получат позитивен отговор по този въпрос от Европейския съюз. И това, което е необходимо в момента е политическо решение за въпроса за блокадата на газа. И Катрин Аштън, върховния представител, се занимава с този въпрос ежедневно именно за решаването му. Аз е, планирах да посета региона, но с Катрин Аштън решихме, че ще е най-добре първо да формулираме едно политическо решение за отваряне на този район и тогава вече да отида там, за да се види какво, от какво има нужда региона, освен хуманитарна помощ? Извинявам се на баронеса Латфорд, защото казах, че нямам да приемем нейния въпрос, но всъщност се оказва, че ще можем. Защото е, Въпросите към господин Дехок няма кой да ги зададе. Сега преминаваме към въпрос 26 от господин Черневски, който се замества тази вечер от господин Лосович. Моля по въпрос 26, господин комисар. Thank you, Mr. Uh... Благодаря. Спазването на човешките права и основните свободи и демократичните принципи, това са основни принципи на политиката на Европейския съюз за съседство. Ние следим прилагането на тези принципи в Азербайджан и Грузия от 2006, когато те подписаха планове за действие. Комисията изготвя годишни доклади за напредъка всяка пролет. В случая с Азербайджан, последната оценка показа, че по отношение на демократизацията и, и човешките права има и положителни е, резултати, но е, ние продължаваме да бъдем загрижени относно свободата на изказването и на средствата за масова информация. В оценката на Европейския парламент от, 2000, от е, декември 2009 също се съдържат такива коментари. Що се отнася до Грузия, тя изпълнява приоритетите от своя план за действие, особено в областта на правовата държава, правната система и борбата с корупцията. Проблемите на човешките права се дискутират е, регулярно в рамките на диалога между Европейския съюз и Грузия за човешки права, който се... имаше две срещи 2009 година и, сега в момента тази седмица се събират били си неговите представители. Комисията следи как двете страни изпълняват и своите ангажименти към съвета за Европа като изказва своите притеснения пред властите на Азербайджан и Грузия на различни нива, когато имате такива. Комисията оценява напредъка в годишните си доклади относно изпълнението на плановете за действие на двете страни и е, финансирането е, през инструмента за европейско политика за добро съседство ще отрази по един прозрачен и обективен начин постиженията на страните в областта на спазването на човешките права и основните свободи. Освен това, инструмента за източно партньорство дава възможност за по-амбициозни споразумения за асоцииране между Европейския съюз и тези страни, ако те могат да си спазват своите ангажименти, включително ангажиментите за добро управление. Благодаря, господин Глосевич. Имате думата за допълнителен въпрос половин минута. Пани komisarzu, дякую. dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo za, za odpowiedź. Niemniej... Благодаря, господин комисар. За... Благодаря ви за вашият отговор. Въпросът беше обаче относно насърчаванията, които могат да бъдат дадени и как комисията смята да ги даде. Ако някой отговори на всичките критерии, в такъв случай той трябва да получи някакво възнаграждение, така да се каже. Благодаря казва комисаря. Съгласен съм с подхода, че добросъседската политика е всъщност да насърчава реформите. И това, колкото повече нашите партньори се ангажират с реформите, толкова повече ние да ги подкрепяме. Особено ако тези реформи наистина са приети и изпълнени на практика, приложени държавите членки, които участват в източното партньорство, трябва да видят, че въпросните политики наистина работят. Ние имаме специални инструменти, а, примерно за економическа, споразумение за економическа интеграция, а също така и за по-свободно движение на гражданите на тези страни, т.е. облегчени визови режими и други. Но източните ни партньори много често гледат на тези реформи по друг начин. Мога, например, да дам пример с Молдова. Това е държава, с която започнахме преговорите за, примерно, споразумение по присъединяване. Това е държава, с която започнахме и диалог за облегчаване на визовия режим и е също така и за споразумение на, економическо, на економическа база. Това са конкретни примери. Благодаря, казва председателя. А сега пристъпваме към въпросите към господин Дегухт. Радвам се, че госпожа Макова успя да дойде и така ще можем да почнем. Господин Тарабела не е тук. Така че този въпрос ще отпаднем, Но отговорът е съвместен. А, той, трябва, той трябва да бъде даден и на госпожа Макове. Господин комисар, моля, отговорете на въпроси 32-33, когато сте готов. Благодаря, господин председател. Въпроса за а, а, справедливата търговия на европейски носители. Целта е да се насърчава на, в развитието и да се информират потребителите. Един от основните а, предимства на тези, този елемент е неправителствения характер. А, правителствената намеса трябва да бъде ограничена в зависимост от потребителските преференции. Искам също така да кажа, че това може да предизвика объркване сред потребителите относно идеята дали комисията подкрепя отделните елементи и дали всъщност работи по въпроса за повече яснота по отделните схеми. Разбира се, този въпрос засяга повече от един комисари, например комисарят Таяни, комисарят Бърние, които вече започнаха да работят по въпроса, но също така и комисарят Дали за цел да се информират потребителите комисаря Пи Пибалк са свързан с различни проекти. Идеята е да сме сигурни, че имаме една добре, е, кохерентна, добре изготвена кохерентна политика и че а, е, ще спазваме насоките на ангажиментите на нашите предшественици. Благодаря. Благодаря. Допълнителен въпрос. Благодаря. Много се радвам, господин комисар, че ще координирате. Значи вашите служби ще водат към справедлива търговия, но се питам Доколко ще работите с господин Бърние по обществените поръчки? В текста има формулировка, която всъщност ще наруши справедливата търговия. Може би трябва да се търси на месията и на комисар Бърние. Вие, вашата служба ли ще координира? Вие ли свързвате всички отделни служби? Как точно работи този механизъм на практика? Благодаря, господин комисар. Господин председател, това ще се случва на ниво координация и работа между отделните служби. Ние, ние си комуникираме с другите комисари и в резултат от тази координация се формулира европейската политика на базата на съобщението от 2009 и ако е необходимо, Естествено, аз ще разговарям директно с колегите си комисари. You brevity, uh... Благодаря, че бяхте толкова кратък, господин комисар. Сега член 34... Е, въпрос 34 отпада, господин Харис. Е, ако имате кратък е, отговор казах ясно, че трябва да приключим в 8.30, за да дадем възможност на преводачите да хапнат преди да се съберем в 9 часа. Сега въпрос 35 от господин Хауит. Той всъщност отпада и отиваме на въпрос 36 от господин Мартин. Имате думата, господин комисар. Господин председател, съвсем накратко, защото това е тема, която може да се обсъжда много дълго. Само нека да кажа, че е, преговорите за свободна търговия между Европейския съюз и Колумбия се бяха финализирани, но споразумението още не е подписано официално. В момента текста се преглежда от юристи, за да бъде са гласувани двата текста на английски и на испански. Към е, края на тази година ще приключи процеса и когато текстът е окончателен, ще бъде подаден за е, одобряване от е, съвета. След това съвета ще го предостави на парламента, след като вече има и решение на съвета за подписването. За момента не мога да кажа кога ще е точната дата, но вероятно втората половина на 2011. Не е ясно също дали националните парламенти ще трябва да одобряват споразумението. Комисията ще огледа този въпрос в момента, в който имаме консолидиран и окончателен текст. Защото трябва да се отчитат и новито разпределение на правомощия между комисията и страните членки в резултат на Лисабонския договор. Има клаузи, които са свързани с основни взаимоотношения, специално клаузата за прекратяване на споразумението. Е, това прекратяване става с квалифицирано мнозинство на базата на предложението или, или от комисията, или от върховния представител – по силата на член 2018 или на 11. Комисията Инта получи, проекта, получи текста, когато приключиха преговорите през март тази година. Виждам, че има две допълнителни въпроса. Господин Хауайт и господин Мартин, по половин минута, моля. Благодаря за отговора, господин комисар. Може ли да коментирате а, дали сте наясно за документите от разузнавателната служба на щатите, че има незаконни разузнавателни дейности а, на европейска територия срещу белгийски неправителствени организации, а, срещу Amnesty International и други а, организации за човешки права, а включително и срещу Комисията по човешки права на нашия парламент. Е, смятате ли, че тази информация е сериозна и че трябва да се разследва? И какво ще е отношението на този факт към подписването на споразумението за свободна търговия с Колумбия? Благодаря, господин Мартин. Тук се каза, че човешките права са основна нишка на всички наши политики. Може ли да кажете как оценявате липсата на Колумбия на действие в това отношение? Как анализирате дали това споразумение ще помогне на въпроса на човешките права там или няма да помогне? Клаузата за прекратяване може би ще подпомогне човешките права и няма да ги върне назад. Направили сте оценка нещо в този смисъл? Първо, господин председател, по въпроса за разно, разузнавателните тайните служби, ние сме наясно с този доклад. Разглеждаме го много сериозно. Комисарят повдигна тази тема по време на диалога с правителството си на Колумбия през март 2010 а също и чрез делегацията на, ОНЕ, на Европейския съюз в Богота и ще продължаваме да наблюдаваме този въпрос от много отблизо. А що се отнася до въпроса на господин Мартин, да, Правили сме подобни оценки и в край на кръща това е една политическа оценка и знаете какви са начините за а, действие. Съгласни сме с вас, че първо трябва да направим така, че позицията за сключване на споразумение за свободна търговия да е такава, че да се подкрепят човешките права, а не да се затрудняват. Моето мнение е, че като се има предвид общата ситуация в Колумбия, сключването на споразумение за, търгов... за свободна търговия ще допринесе за спазването на човешките права. Благодаря, господин комисар. Благодаря и на колегите за въпросите. Председателя на Европейския съвет и председателството са напълно независими, но аз лично се надявам, че Холандия ще спечели в матч тази вечер.